Първо, по именно гласуване започваме. Много ви моля да приготвите картите си. to just do it. The voting begins. Започваме с гласуването. Първо, по опростената процедура, първия вод ще мине доклада на делегацията на Европейския парламент в помирителния комитет по въпроса свързан с мрежи, електронни съобщителни мрежи и услуги, доклада Траутман. Много ви моля да гласувате по именно режим на гласуване. Ψηφίσατε όλοι. Всички ли гласувахте? Έχετε ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ψηφίσετε. 10 seconds. 10 секунди имате. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Край на гласуването. Приема се. 510 за, 40 против. Браво на госпожа Траутман. Поздравление! Следващ господин, доклада на господин Стас по отново простената процедура. Статистика за пестициди. Отново проект, одобрен на промителния комитет. Имате думата, господин Стас. Две минути. Collega's, eventjes de toelichting. Dit is het, het derde verslag. Een малко разяснение. Е, това е третия е, доклад от пакет, е, свързан с употребата на пестицида. При предишния парламент бяхме приели регламент, уреждащ пазар на пестициди, а трябва да приемем и за употребата на пестициди. Всъщност това е третият елемент от този пакет. Е, трябваше да прибегнем до помирителен комитет, защото е, бяха възникнали проблеми при е, предишният мандат нямаше достатъчно участници при обсъждането при второ четене на този текст. Но трябва да благодарим на чешкото и на шведското председателство, защото имаше действие на саботаж срещу второто четене, но благодарение на председателите на политическите групи, които веднага след изборите писаха на председателството и успяхме да спасим този доклад. Така както беше минал през второ четене. Благодаря на всички, които участваха в това. Благодаря на докладчика. И сега да гласуваме. По на гласуване, моля гласувайте. Пера Шофориас. Край на гласуването. Приема се 581 за, 19 против. Поздравления за господин Стаес. Следваща точка. Гласуване по доклада на госпожа Герингер за отпускане на финансова помощ от общността в областта на трансевропейските мрежи. Отново по на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 584 за, 24 против. Поздравление за госпожа Герингер. Госпожа Берс иска думата. Господи... А, не ви работи машината за гласуване, устройството за гласуване, казва председателя. Отбелязва се в протокола. Госпожа Берес, аз имам същия проблем, не ми работи устройството за гласуване. Ще изпратим да поправят устройствата господин Северин и вашето устройство ще бъде поправено. Следващо е гласуването по опростената процедура на доклада на господин Къркълп за правилата за поверителност на информацията на Европол. Колеги, Комисията граждански свободи предлага да се отхвърли това предложение за решение. Ако сте съгласни с мнението на комисията, трябва да гласувате против. Това ясно ли е? Трябва да гласувате против. Може би не ви изглежда разумно, но така стоят нещата. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, няма представител на съвета, така че отново се връща съответно в комисията този доклад. Госпожа Ентел за правилата за изпълнение отношенията на Европол с партньорите му. Същата процедура, както и предишния е, случай, моля, ако сте съгласни, гласувайте против. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се отново и отново е, връщаме този доклад в комисията. Албрехт, доклада на Ал, господин Албрехт. Списък на трети държави и организации, с които Европол сключва споразумение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. отхвърля се и доклада ще бъде върнат отново в комисията. Доклада на господин Диад Демера. Правила за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол. Съща е процедурата, уважаеми колеги. Моля, гласувайте по именно сега. Край на гласуването. Отхвърля се също и отново се връща към съответната комисия. Доклад. Кърк за акредитация на дейността на лаборатории по криминалистични анализи. Председателя, моля да ме извините, трябва първо да гласуваме доклада на госпожа Алфано относно създаване на Европейската мрежа за превенция на престъпността. Моля ви, гласувайте по именно сега. Край на гласуването. Също се отхвърля и сега вече ще гласуваме по доклада на господин Кърхоп за кредитация на дейността на а, криминалистичните лаборатории. Моля ви, гласувайте по именно Същата е процедурата. Край на гласуването. Отново се отхвърля доклада и ще се върна комисията. Следващо. Доклада на Морейра за предоставяне на макрофинансова помощ за Грузия. По именно гласуване, колеги, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 550 за 55 против. Поздравления за господин Морейра. Следващия доклад, моля. Госпожа Конели поиска думата. Много ви моля, претете техник и на моя пулт не работи устройството. Да, разбира се, каза председателя веднага. При мен има същия проблем. Не ми работи устройството, господин председателю. Много ви моля, вдигнете ръце тези от вас, които имат проблем с устройството за гласуване. Много ви моля, дигнете глава. Двама души. Ще продължим нататък. Отново доклад на господин Морайро. Макрофинансова помощ за Армения. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 580 за, 29 против. Продължаваме с доклада на Рамсдорф. Макрофинансова помощ за Сърбия. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 583 за, против 23. Поздравления за господин Рансдолф доклада Винклер предоставяне на макрофинансова помощ на Босна и Херцеговина. По гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 583 за, против 23. Поздравление, господин Винклер. Сега доклада Булман. Обща система на данъка върху добавена стойност. Моля, гласувайте по именно сега. Край на гласуването. Приема се 576 за срещу 61. Поздравления за господин Булман. Следващия доклад е на господа Росбах за Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан, ОСПАР. Моля, гласувайте поименно сега. Край на гласуването. Приема се 624 за, 30 против. Поздравления за госпожа Росбах. Доклад на госпожа Герингер относно споразумение Европейска общност Дания е, относно връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 651 за, 19 против. Другия доклад на госпожа Герингер, този път за споразумание Европейски съюз общност Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела. Отново по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 648 за, 19 против. Поздравления за госпожа Герингер. Доклад е, е, на Кармен Ещевес относно плана за възстановяване на черната писия. Моля го. Край на гласуването. Приема се 638 за, против 17. Поздравления за госпожа Фрага. Е, сега доклада на господин Кох относно споразумение за присъединяване на Европейската общност международни железопътни превози. Калтив, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 640 за, 17 против. Поздравление за господин Кох. Сега доклада на госпожа Лолис, а именно протокол за приложимото право при задължение за издръжка по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 617 за поздравления за госпожа Волес. Доклада на госп... а, господин Радка, да? Отново проблем с устройството. Ще изпратим техник. Следваща доклад който ще гласуваме е доклада Зевка относно искането за защита на привилегиите и имунитета на Тобиас Флюге. Вече той не е депутат на Европейският парламент. Не зна дали комисията съответно все още мисли, че трябва да гласуваме по този доклад. Добре, ще го гласуваме за всеки случай. Много моля, гласувайте. Тези от вас, които са взе, този път не е поименно. дигнете ръка. Моля против. Въздържали се. Приема се. На следващо място. Доклада на господин Заер относно адаптиране на някои актове към процедура по регулиране с контрол. Чест пета е от 1 до 10 измененията са оттеглени, моля да обърнете внимание, така че сега гласуваме на точно предложението, така както беше първоначално внесено. Моля, гласувайте за, против, отхвърля се. Е, иска да се... Комисията иска да оттегли своето предложение. Господин Сер, защо не вземете думата? Господин Димас. Няма да оттеглим предложението. Благодаря. Има някои изменения от 11, 2. Моля тези от вас, които са за 11 2, гласувайте. Против, въздържали се, приема се. 12. След втори абзац. Моля за, против, въздържали се, приема се. И по именно гласуване, моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се 622 гласа за, 18 против. И последно гласуване. Доклада на господин Алваро. Ще гласуваме последен относно използването на информационните технологии за митнически цели. Господин Люхен пожела думата преди да гласуваме. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви помоля от името на групата на НП да гласуваме отделно на изменение 27. Става въпрос за достъп на Eurojust и Европол към базата данни. И искам си да помоля всички колеги да гласуват против. Да не гласуват за. Благодаря. Господин Леокън, за съжаление, всъщност вече сте закъснял да и преотправяте подобно искане. За съжаление, времето и срока изтече. Ако обаче депутатите са съгласни с вас, ние можем да отделим 17 параграф, казва председателя. Тези, които са за гласуване на този параграф, на този абзац 17, моля, Против. Искането се отхвърля. Проверка. Любимата ми част от всяка една процедура. Хайде да я направим. Правим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 335 против гласа. И така. Имаме изменение от комисията. Моля в блок, моля гласуваме за, против, въздържали се, приема се. И сега по именно по отношение на 78 изменение имате в момента режим за гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 85-то моля за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 се оттегля, така че на 20 само ще гласуваме. Изменение 20. Моля за против, въздържали се, приема се. 88 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 до 33, моля гласувайте за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 до 42, моля за, против, въздържали се, приема се. 66, моля за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 90 пада. Моля, е, гласувайте за предложението с изменението му за против. Въздържали се? Приема се. И последно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. На, по отношение на проекто резолюцията. Край на гласуването. 480 за, 136 против. Браво и поздравления за господин Алваро. Και τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου. Преминаваме към обяснение на вота. И кирия... По доклада на госпожа Тротман. Госпожа Ройтова, една минута. Благодаря. А, като